Ο συνάδελφος Σαλαφράγκα έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Господин Σαλαφράνκα, που поиска думата. Your micro, please. Микрофон, моля. Е, кисира, кисира... Бих искал да припомня на колегите, госпожо председател, че през април месец моята политическа група поиска поиска да не дебатираме по време на пленарното през април месец. Госпожо председател, почвам от начало. През април месец моята политическа група поиска по тогавашното пленарно заседание да не се води дебат за Гуантанамо поради е, атентата в Бостън. Господин Свобода предложи този дебат да се отложи за сегашното заседание, тъй като вече дебатирахме по силата на член 122 от правилника. Моля да не го провеждаме отново. Затова моля утре направо да гласуваме за резолюцията за Гуантанамо. Благодаря. Господин Салафранка, Искам да ви уведомя на основание нашия правилник, че сега вашата политическа група трябва да внесе писмено искане в този смисъл в председателството. за да има декларация в 3 часа след обед и да се гласува утре. Необходимо ни е писмено искане за тази цел. И така, колеги, Преминаваме към първата точка. Не, всъщност, извинявам се, господин Герейро. Не, госпожа Декайзер, извинявам се. Да, госпожо председател, исках е, просто да кажа, че това е споразумение с цена. Нашата група е напълно съгласна с господин е, Сала Франка по този въпрос. Е, просто за гласуване. Да, благодаря ви много, госпожо Декайзер. Много хубаво. И така, Госпожи и господа, колеги, първата точка, която трябва да гласуваме е проекта на протокол относно прилагането